Напомням, че утре, четвъртък, 1 март, ще изберем нов заместник председател на Европейския парламент. На място на господин Чернецки получих две кандидатури. Ждислав Краснодепски по предложение на групата ЕКР, Индрек Таран по предложение на няколко депутати, които са, са достигнали необходимия прак. След определенето на господин Такола за член на Сметната палата, парламентът обявява мястото му за вакантно, считано от 1 марта. Господин Такола. Благодаря, господин председател. Днес е последният ми ден като член на тази високопоставена институция. Утре ще поема задълженията си в Сметната палата на Европейския съюз в Люксембург. Аз бях 14 години член на Европейския парламент. С удоволствие работех в него и работех през последните 6 години с особен ентусиазъм за преодоляване на предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Благодаря ви, господин председател, за вашето сътрудничество, на вашия предшественик и на моите колеги и компетентните сътрудници на тази институция. Благодаря ви. Благодаря, господин Такола. Пожелаваме ви всичко най-хубаво и успех е, в изпълнението на новите задачи. Обеден съм, че ще имаме повод отново да разговаряме с вас е, по европейския бюджет. Компетентните органи на Испания, Финландия